So. И така. Добре. И така можем да започваме. Добре дошли на втората част на нашето днешно заседание. Преминаваме към 11-та точка. Писмото, по въпроса за камионите Волво. Получили сме писмото от работната група и, и можем да започнем електронно гласуване по въпроса по точка 10. Извинете ме, не 11, е казва председател. Attendez, ще comprends па. On vote sur quel point, président Je comprends pas bien. Коя точка гласуваме, господин председателю? Не ми стана ясно. Es geht um den Punkt 10. Erster... Става въпрос за девета точка в дневния ред за камионите Волво. Писмото моля за електронно гласуване, за или против, начало на гласуването. Also die Abstimmung ist eröffnet. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Моля да ме извините за малкото забавяне от преди малко. Във втория случай, а именно по отношение на техническата помощ на комисията, водихме преговори почти до самото начало на гласуването. Става дума за компромис. Има първоначален проект на текст който е отрупан с много предложения за изменение. С нощи работната група не можа да се разбере по тях, защото не всички присъстваха. Така че много ви моля, отнасяйте се сериозно към работата на работната група по приспособяването към глобализацията и Европейския фонд за това, тъй че а, наистина нещата трябва да се подготвят добре в тази група. Ще ви помоля за в бъдеще да присъствате и то членовете да присъстват, не заместниците. Така, имаме компромис, който се роди през обедната почивка, начало на електронно гласуване по този компромис. Ама ли абгестимт? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Благодаря на всички. Отиваме на 11-та точка. Доклад относно прилагането на директива 2010-18 на ЕС от 8 март 2010 година. Започваме гласуване. Параграф 1 а, изменение 48. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение а, 49. За. Против. Да проверим електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Параграф 1. Изменение 50 за. Против. Да проверим. Начало на електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 51 с устно изменение на АЛДЕ, което е записано тук за, против, въздържали се, приема се. Изменение 52 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 53 за, против, да проверим. Начало на електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис H. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис И за, против, въздържали се, приема се. Изменение 60 Изменение 60 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 61 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 62 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Електронно гласуване за 62. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 66 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 63 за, Извинете, казва председателя, 63 отпада. Изменение 64 за, против, въздържали се. Проверяваме електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 65. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис J. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 75 за, против, проверяваме електронно за 75 начало. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 77 за, против, проверяваме електронно гласуване за изменение 77. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 78 за, против, Мисля, че повечето бяха за, но все пак да проверим електронно гласуване за 78 изменение. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се компромис П за против, въздържали се, приема се. Изменение 80 за против,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 Извинете, казва председателят. Изменение 102. Явно бърза много днес. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Н. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 105. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 106. За, против, да проверим 106 електронно гласуване. Alle abgestimmt, dann ist die Abstimmung geschlossen und das ist Приема се компромис О за против, въздържали се, приема се. Изменение 108 за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 109 111, 111 за, против, въздържали се, отхвърля се. 112 за, против, въздържали се, отхвърля се. 113 за, то е езиково, не го гласуваме. 114 и 115 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Q. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 122 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 123 за, против, проверяваме електронно гласуване за 123-то изменение. Гласуваха ли всички? Приема се. Компромис Р за, против, въздържали се, приема се. 121 ли? Не, извинява се председателят ФЕМ едно за против, въздържали се. Може ли да видя още веднъж за? Против. Мисля, че се приема, но въпреки това електронна проверка за ФМ1. А, я. Дейвид Каза.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 въздържали се, отхвърля се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сто тридесет и седем за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Изменение 148 с устно допълнение за, против, въздържали се, приема се. 149 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 150 и 151 идентични за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Те за, против, въздържали се, приема се. Компромис Ви за, против, въздържали се, приема се. 162 и 163 за, против, да проверим електронно за 162 и 163. Гласуваха ли всички? Отхвърля се. Компромис Ю за против 62. Нямаме резултат за 162, не успяхме да ги видим. За 162 и 163 гласувахме. Беше отхвърлено. Нямаме резултат, не се видя резултат. Добре, ще повторим гласуването, защото и аз не го виждам. Много съжалявам. Ще трябва да ми се доверявате на това, което виждам пред себе си, ако не излезе на големия екран. 161 и 162 с надеждата, че и на екрана ще излезе резултата. Гласувахте ли всички? Ето го. Задоволни ли сте? Компромис Ю за, против, въздържали се, ще трябва да проверим електронно гласуване за компромис Ю. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Сто шестдесет за, против, въздържали се, приема се. 170. 100. Гласуваме 173 за, против, въздържали се отхвърля се. Компромис W за, против, въздържали се, приема се. 182 изменение за, против, въздържали се, Отхвърля се. Компромис Хикс за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 188 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Y за. Против. Въздържали се. Приема се. 191 и 192, заедно с 193 за, против. Трябва да проверим. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис Z за, против въздържали се, приема се. 198 за, против, въздържали се, отхвърля се. 199 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 за, против, трябва да проверим. Електронно гласуване за изменение 20. Гласуваха ли всички? Приема се. Компромис Б за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис С за. Против въздържали се, приема се. Изменение 28 за, против, проверяваме електронно и за изменение 28. Гласуваха ли всички? Приема се. Компромис Деза. за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се. Компромис Ф за, против, въздържали се, приема се. Компромис К за, против, въздържали се, приема се. Изменение 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 с устно допълнение на СИД групата за, против, въздържали се, приема се. Компромис G за, против, въздържали се, приема се. Изменение 40 за, против, въздържали се, се. Приема се. Изменение 41 за, против, въздържали се, приема се. Компро... Изменение 42 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въ... трябва да проверим. Няма да проверяваме, казва председателя. 44 за, против. Сега вече стана ясно, извинете ме. 46 за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, приема се. ФМЦ за, против, въздържали се, приема се. ФЕМ Ф за, против, въздържали се, приема се. ФЕМ Джи за, проверка за ФЕМ Ф, електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Приема се. ФЕМ Джи за, против, въздържали се, приема се. FemH за, против, проверяваме за FemH електронно. Гласуваха ли всички? Приема се. Преминаваме към изменение 1 за, против, Много вяло гласуване не след обед. Проверяваме изменение едно. Гласуваха ли всички? Отхвърля се. Изменение 2 и 3 идентични за. Против. Пак трябва да проверим. Гласуваха ли всички? Приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 7 и изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, отхвърля се. Сега виждам палеца на Юта. Добре, отхвърля се. Изменение 10 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. ФЕМ. Едно за. Против. Проверяваме електронно. Der Überprüfung. Е, така е посочено. Das ist Отхвърля се. Просто е, не мога да повярвам, че не виждам. И така заключително гласуване на така изменения доклад електронно. Гласуваха ли всички? Всичко е и ясно. 46 на 5 на 1. Честито на докладчика.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 Въз... Трябва да проверим изменение 20. Ами, Гласуваха ли всички? Приема се. Изменение 22 за. Против. Мисля, че се отхвърля, но трябва да проверим. Електронно гласуване за 22. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 23 за, против. Да проверим електронно за изменение 23. Гласуваха ли всички? Приема се. Изменение 25 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 26 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 27 за, против. Мисля, че се отхвърля, но все пак да проверим. Електронно гласуване за 27. Müssen wir eine Arbeitsgruppe bilden? Трябва ли да сформираме работна група? Дейвид, ich hätte, ich hätte dir das sagen können, ja. Дейвид, можех и аз да ти го кажа това. Отхвърля се. Сега пък какво? Трябва ли да прекъснем заседанието, за да се разберат от НП? Нормално е сега, ако сте се разбрали все пак, да гласуваме. So, uh... Малко се забави превода. Много моля, нека гласуваме отново. David, that's what I want to do now. Uh... И Аз това се канех да направя. 27. Изменение 27. Кой е за? Dagegen. Против. сега наистина не мога да видя и ще трябва да гласуваме електронно за изменение 27. Гласуваха ли всички? Да, приема се. Компромис 5. Отпада. Okay, wir sind jetzt bei Kompromiss 6. Nein, nein. Na, na, 29. Sorry. Five is delete. Ja? Пето е заличено, така ли? Пети компромис отпада, така ли? Compromise 5 false, cause Компромис 5 отпада, защото сме приели изменение 27. Значи стигнахме до изменение 29. За. No, because the whole no. paragraph. Uh, yeah. No, no because no The, whole paragraph falls. Целият параграф отпада. Изме... Отпадат измененията след като е залечен параграфа, защото те са по него. Председателят, сега разбрахме ли сме, че сме на 29-то изменение? А ако не сме се разбрали, аз решавам на 29 сме. Гласувам also compromise five yes but paragraph two is deleted so Com this goes completely completely there is no nothing on jetzt war ich falsch сега разбрах казва председателят добре so, aufgerufen ist jetzt der Kompromiss. Сега сериозно гласуваме компромис 6. Компромис 6. За, против. Има някакво възражение. Поне в моя списък за гласуване изменение 29 не е част от компромиса. Или моя списък е грешен. Председателят, колега Шулце, боя се, че е точно така. Но не може 29 да е част от компромиса и да отпада гласуването. А, целият параграф разбрах. Also, wir hier oben. Darf ich einen kleinen um auf? Мога ли да помоля за вашето внимание? Току-що получих съобщение, че има малко недоразумение, допуснато в списъка за гласуване. Ако целият втори параграф отпадне, отпада изменение 29. Тоест не гласуваме изменение 29. Разбраха ли всички? Тогава да опитаме отново компромис 6. За. Против. Според мен се приема. Обаче трябва да проверим. Haben alle abgestimmt? Гласуваха ли всички? Приехме компромис 6 и сме на компромис 7. За. Против. Ще проверим и това. Компромис 7. Начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 43 за, против, въздържали се, приема се. Тогава ще проверим. Изменение 43. Alle abgestimmt? Jawohl. Der ist angenommen. Приема се. Изменение 44. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 53 за, против, отхвърля се, но ще проверим. 53. За 53 гласуваха ли всички? Отхвърля се. Изменение 55 за. Против. И тук ще направим проверка за 55. Гласуваха ли всички? Приема се. Изменение 57 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Добре, ще проверим електронно гласуване за компромис 9. Гласуваха ли всички? Приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се. Проверка за компромис 14. Край на гласуването.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 Изменение 100 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 101 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 102 за, против, въздържали се, приема се. И окончателно гласуване за така изменения доклад. Край на гласуването. 44 на 4. Честито на авторката на доклада. So, dann haben wir Ziffer 13, Implementation. Точка 13. Прилагане на препоръките на парламента относно социалните и екологичните стандарти, правата на човека и корпоративната отговорност. Тициана Бегин е докладчик. Имаме 7 компромиса и започваме с изменение 1, което пък е оттеглено, ми казват. Тогава минаваме направо на компромис А. За. Против въздържали се, приема се. Изменение 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, трябва да проверим. Изменение 12 електронно гласуване. 26 на 26, значи се отхвърля. Изменение 13 в две части. Първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част за против, мисля, че се отхвърля. Трябва да проверим електронно гласуване за втора част на изменение 13.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 то е езиково, не го гласуваме. И то само за английската версия. Добре, значи гласуваме за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 17 за. Против, въздържали се, приема се. Добре, проверяваме. Изменение 17, начало на гласуването. Приема се. Изменение 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Изменение 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Изменение 34 в две части. Първа част за против. Проверяваме. Първа част на изменение 34. Гласуваха ли всички? От... В такъв случай втората част отпада. Нали така? Щом смятате, за всеки случай ще гласуваме втората част на 34-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 35 за, против, въздържали се, приема се. 36 са против, въздържали се. Проверка за 36. Гласуваха ли всички? Приема се. Изменение 37 за. Против. Мисля, че съотношението е същото, но електронно гласуване за 37. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 38 за, против, отхвърля се. Компромис е за, против, въздържали се, Приема се. Изменение 49 са против. Проверяваме. Отхвърля се. Изменение 50 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. Изменение 55 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 56 за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. 58 за, против, против, въздържали се, отхвърля се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60 за. 59 искате проверка, добре. Гласуваха ли всички? Отхвърля се с равен брой гласове. Изменение 60 за. Против. Проверяваме. Електронно гласуване за изменение 60. Гласуваха ли всички? Отхвърля се. Изменение 61 за. Против. Трябва да проверим електронно. Изменение 61. Гласуваха ли всички? Приема се. изменение 62. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 63. За. Против. Въздър... Въздържали се. Приема се. Компромис G за против, въздържали се, приема се. Изменение 71 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 60, 72 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 73 за, против. Трябва да проверим. Изменение 73. 27 на 25. Отхвърля се. Изменение 74 за, против, въздържали се. Проверяваме. Електронно гласуване за 74. Край на гласуването. Отхвърля се. 75 за, против, Въз... Отхвърля се. Изменение 76 за. Против. Въздържали се. Приема се. 77 за. Против. Въздържали се. Приема се. 78 за. Против. Въздържали се. Приема се. 79 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 80 за против, въздържали се, отхвърля се. 80 електронна проверка. Гласуваха ли всички? Правилно сме проверили, благодаря. 81 за, против, Проверяваме. Хайде пак на копчетата. 81. Отхвърля се. 82. За, против. Същата процедура електронно гласуване за 82. Отхвърля се. 83 за. Против. Отново електронна проверка за 83. Благодаря. Отхвърля се. 84 за. Против въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се. Електронно гласуване за 85. Гласуваха ли всички? 26 на 26 отхвърля се. И изменение 86 за, против, въздържали се. Приема се заключително гласуване на така измененото становище. Начало. Гласуваха ли всички? 47 на 4. Честито на авторката на доклада. So, dann haben wir... Остана 14-та точка – провеждане на борба срещу неравенствата с цел стимулиране на растежа в Съюза. Докладчик съм аз. the oral question. Okay. Compromise text. Uh... Промисен текст в две части. Първа част за, втора част против, приема се, втора част за, против. Нека да проверим с електронно таксуване. Втората част, моля гласувайте електронно за втората част на компромисния текст. Всички ли са гласували? Очевидно не. Сега обаче край на гласуването. Приема се. Въпрос 3. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да приема, проверим по електронен път. Всички ли гласуваха? Въпрос трети се отхвърлям. Въпрос 4. За. Против. Въздържали се. Нека проверим. Моля, гласувайте електронно за въпрос 4. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Също се отхвърлям. Така, въпрос пети. За. Против. Въздържали се. От просто ясно. Отхвърля се. Въпрос шести. За. Против. Въздържали се. Също се отхвърля какво да питам след 5 минути в пленарна зала? Добре, за финално гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? 51 за, 1 против, 0 въздържали се, така че въпросът се приема в този вид. С това приключихме гласуването за днес. Е, един час преди определеното време това не сме го правили до сега. Почти можем да си позволим почивка за кафе и мисля, че е заслужена, подсказват на господин председателя. So, uh... И така, предлагам 15-минутна пауза, след което продължаваме. 15-15 минути да продължим. Съгласни ли са всички? Да, 15 минути, за да се появят и всички докладчици. soul. И така. Können wir... Бихме ли могли да възобновим работата? Auch du, Karola. Карола и за вас се отнася. So, nachdem wir die Pause... И така, след като почивката се наложи да бъде леко удълж, продължена, продължаваме с следващата точка от дневния ред представителство на работните и служителите на равнищо управителни съвети Томас Хендъл в мое лице си дава думата сам. и обмен на мнения вече се състоя. На първо място искам да изясня някои недоразумения. Не откриваме нищо ново с този доклад. Тук става дума за това, че 18 има държави членки плюс Норвегина, съществува представителност на работници на ниво управителни съвети. Тук също трябва да уточня, че на ниво управители става дума за управителни и надзорни съвети. На това ниво Става дума за обсъждане и решаване на принципните насоки от работата на едно предприятие, но това не означава вмешателство и намеса във всекидневната търговска дейност. Трябва да го изясня, особено за колегите от държави членки, където подобна форма не съществува. В този доклад аз исках да покажа, че това участие на работниците и служителите в, не, в управата вече съществува, да покажем къде са слабостите и какви са възможностите за по-нататъчно развитие на тази форма и как могат да бъдат определени някои минимални европейски стандарти. Както вече казах, нищо ново надграждаме на една съществуваща нашата система, която е доказала своите възможности. Системата съществува на практическа демокрация в економиката за участие на работниците и служителите, които искам да предложа на вашето внимание. Съществуват системи с участие на работниците и служителите. Обикновено това са страни, които успяват да се справят по-добре с кризата, да оказват го и проучвания и включително на МОД. Това вече не е някаква патриархална форма на економика. Просто работниците и служителите предлагат своите знания и опити при решаване на принципни въпроси за предприятията нови форми на техническо, технически решения, но и нови организационни форми. Така че предлагам и на вашето внимание тази форма на работа. Е, казвам го с оглед на развитието за следващите 10-20 години, защото според науката сме на прага на четвъртата е, техническа индустриална революция, все повече дигитализация, все повече е, високо развита техника. Това е тема на обсъждане в Европа. Става дума за промени във всички сфери на трудовата дейност, но и на живота. И ако това ще промени обществото, това може да стане само с работниците и служителите. Държавите членки с дългогодишна традиция, като Австрия и Германия, в никакъв случай не са по-малко успешни, но мисля, че по-добра връзка между информация, консултации и участие е критерий за економически успех. Е, но в съществуващата поредица от директиви на е, европейско ниво имаме сериозен проблем. Има директиви в сферата на правната уредба на предприятия, които работят на национално ниво, но се опитват, има държави, в които се опитват да бъдат заобикалени, като например Европейското акционерно дружество. Там може да се окаже, че ако не се постигне чрез преговори съгласие за представителство на работещите, може да се окаже, че определящ е броя на работещите в предприятието. И все по-често, много често е, фирми се трансформират в акционерни дружества, ако не е достигнат съответния брой на работещите, но след промяната предприятието си остава акционерно дружество и при нарастване броя на работниците и служителите. Тоест, търси се възможност фирмите да избегнат участието на работниците и служителите. Втори пример планираните дружества ЕОД, те са много спорни, по този въпрос работим вече много и тук в нашата комисия по този начин се заобикалят националните системи, е, като например регистрация в Герси, където няма право на участие на работниците и служителите, но ако предприятието всъщност е в Германия или в Австрия, вече отпада задължението за участие на работниците и служителите. То губи, губи смисъл. И от сега нашия опит като комисия се натъква на проблем с два свята. От една страна проблеми свързани с дружественото право и от друга страна трудовото право, което понякога води до това, че при ЕОД въпросите за участие на работниците и служителите всъщност не съществува. Това е в документи на комисията така. И има неизменна кореспонденция между комисията Юри и нашата комисия по член 51. До сега без успех обаче така че трябва да поставим въпроса на фирменото право по такъв начин, че както работещите, така и правомощията на работещите да бъдат запазени. Е, по този въпрос разговарям и с Генерална дирекция за етост. Има редица директиви, но няма е, изначални европейски минимални стандарти за участие на работниците и служителите. Поставяме си три цели с доклада. Накратко, първо искаме комисията да разгледа внимателно, да сондира тази област и да систематизира и да публикува информация за съществуващите системи. Това би било предпоставка за сериозен социален диалог заедно с експерти на социалните партньори. Да осмислим тези примери, да ги анализираме и публикуваме. И трета възможност, и това предлагаме в доклада, да се започне процедура на оценка на въздействието при променени актове на европейското дружествено право и да се разгледат националните системи, за да се избегнат нежелателни развития. Втория кръг от предложения са свързани с съществуващи директиви конкретни изисквани, изисквания към а, ам, комисията във връзка с различни предложения по директиви за сливанията, за поемане на други предприятия и други такива. Това е свързано и с директивата за трансгранично пренасяне на седалището на предприятията. Защото ако предприятието иска да се отърве от участниците на работниците и служителите, премествайки седалищата, това, седалището си, това е в ущърп на работниците и служителите трети подход. Мисля, че е разумно в търсене на решение, ако комисията определи минимален стандарт за участието на работниците и служителите в Европа. Незадължителен стандарт, но минимални стандарти, които да се прилагат при съответните условия. Е, това може да се прилага по отношение на дружественото право и правото на пред при търговските за търговските обекти, търговските дружества, за да се избегнат злоупотреби. Това ще бъде много ефективен подход и ще реши редица въпроси. Поради липса на липсата на правно основание не е, е основание за това, защото по член 153 от договора има възможност въпроса да се реши чрез социален диалог на ново по-високо ниво такъв случай темата може да бъде разгледана. Затова и първата инициатива на нашия парламент е да предприемем действия по този въпрос. Това е, което имам да ви кажа по доклада. С интерес и радост очаквам дискусията и бъдещата ни работа по доклада. Чухте докладчика, сега можем да пристъпим към дискусия. Том фон дер Кенделар е първия, който има думата. Благодаря много. Поздравление на докладчика. Искам да благодаря за положения труд. Аз съм за правото на информация и консултирането с работниците, така както писано в член 153 от договора за функционирането на Европейския съюз работниците и служителите трябва да имат право за участие. И вие съвсем правилно подчертахте това. Същевременно, в същия договор се казва, че социалните цели на Европейския съюз трябва да вземат предвид и разликите между социалните системи. Затова в нашите изменения ще включим опоменаване на принципите на субсидиарността. В моята страна, например, Белгия, но също така в Холандия, Великобритания няма такава, такива елементи в системата и това трябва да се вземе предвид, особено като се има предвид предложенията за бъдещи инициативи трябва да, не, да действаме по начин, който не е прекалено прибързан. Освен това, когато говорим за малките и средни предприятия с повече от 50 служители, трябва да сме много внимателни. Економически растеж а, лека по лека се завръща и не е сега момента да, да трупаме нови изисквания върху малките и средни предприятия, защото при тях е, правилата за работа са доста по-различни от е, тези в големите фирми. Е, трябва да може да се работи по по-гъвкав начин и идеите да се разпространяват по по-гъвкав начин сред служителите на дружеството. Очаквам обсъждането на темата и очаквам да работим добре заедно. Благодаря. ich auch. И аз така се надявам. Ируа Матен. Благодаря. Мисля, че това е една един добър текст, възоснова на който можем да работим. В текста се подчертава, че има различни култури в областта, в Германия, в Австрия, в скандинавските страни. Също времено целта на този доклад е да се е, даде повече подкрепа за е, представянето на работниците чрез е, синдикатите много често се случва работниците да се опитват да се защитят а, в последния момент или чрез медиите, а, защото нямат други варианти за действие, а освен това има опасност да бъдат уволнени. И за това, това, което е необходимо тук в този доклад е да уверим малките и средни предприятия, че социалният диалог всъщност е начин да се постигне напредък и ефективност на работа, защото ако служителите си мислят, че а, са пренебрегвани, винаги ще а, изложат своята позиция и не винаги ще го направят а, конструктивно. Затова трябва да се предприемат всички възможни мерки, за да се работи гладко и добре заедно. Разбира се, не може при всички решения синдикатите да очакват равнопоставено. Всичко това зависи и от начините на работа в съответната държава, от традициите. Така че не трябва да се месим точно в това. Въпросът е, е, че е, на всяка фирма трябва да оставим да реши точно как да организира дейността си. Въпросът е, е да направим всичко възможно да се избягват социалните драми. И за това е по-добре да се работи за по-добра информираност, за да може да се разбира е, какви са потребностите, какви са нуждите от адаптация. Ясно е, че културата е различна. Да кажем, в Германия и Австрия много по-често служителите участват в взимането на решения. В други страни пък по-скоро решенията се взимат от администратори или пък от администратори наблюдатели. Въпросът е да има по един или друг начин възможно най-добро представяне на информация на служителите, особено тази, която ги затяга и това да, да стане чрез а, насърчаване на социалния диалог, защото има много страни, в които синдикатите а, почти не се толерират. Затова трябва да се насърчи социалния диалог, за да се избягват социални драми. Благодаря, тея, Предполагам, ти ще направиш следващото изказване. Благодаря, господин председател. Аз се изказвам от името на колегата Анджей Башир. Днес той иска да благодари а, за проекта доклада и е съгласен в най-широк план че е важно работниците и служителите да участват в вземането на решения по различни начини, на различни равнища и смята, че това може да е отполза и от работодателите, и за работодателите, и за служителите. Добрите отношения на работното място могат да, да доведат до доверие, до е, капитал и до добър имидж на предприятието и извън него. Разбира се, традициите са различни в различните държави членки и за това нашия докладчик Сянка смята, че е, не е, е добра идея да се налага общ европейски модел. Има 28 различни модела. Националният контекст е, е контекста, в който се предвиждат съответните методи за участие на служителите и трябва да помислим какво може да се постигне и какво не е на европейско равнище. Лекаре, например, смята, че това, което може да се направи е да се обмени познание за добрата практика и да се е, говори за добрите начини за действие, да има насоки, да има, може би, обща рамка, която да насърчи държавите членки да подобрят структурите на управление на дружествата. Но доста бихме се притеснявали да има задължително участие на работниците и служителите навсякъде в Европейския съюз или пък задължителен единен европейски модел. Тук а, говорим за прилагането на принципите на пропорционалност и субсидиарност. Доклад Чикът Сянка очаква добро сътрудничество. За Алде няма докладчик, поне на мен не ми е известен, потвърждава ми се, че няма никакви. Тери Райнке за зелените. Благодаря, господин докладчик. Е, и господин председател. А, приветстваме проекта доклада, приветстваме цялостния подход, който а, имате към важната тема за представянето на работниците и служителите. То е важно не само за тях, за да участват те и да вземат да участват в вземането на решения на съответното дружество, но и за е, по-демократични економически структури, за по-демократично економическо управление. По засилването на участието на работниците и служителите е от полза в тази връзка. То е от полза и за самите работодатели, които могат да получат от служителите си идеи, информация – така се създава среда, в която хората могат да се чувстват много по- тясно свързани с фирмата, за която работят, чувстват се по-ангажирани, чувстват се по-включени. И накрая нещо, което беше споменато преди дебата, ако вземем предвид цифрите, ако вземем предвид ам, економическия успех, става ясно, че от тези фирми, при които имало по-добро представяне на служителите при вземането на решение са постигнали по-добри економически резултати. А що се отнася до конкретните предложения в проекта доклада, и ние смятаме, че са необходими силни европейски минимални стандарти за участие на работниците и служителите. Ясно е, че няма как да се прилага навсякъде един и същи модел, но същевременно трябва да се подчерта, че навсякъде работниците и служителите трябва да бъдат представени при вземането на решения от страна на фирмата, да участват те в правителните съвети и да се вземат предвид и трансгранични въпроси, защото по тях много рядко се изслушват работниците и служителите. Няма да говоря в големи подробности. Има два елемента, при които може да бъде подобрен доклада. Първо, що се отнася до равнопоставеността между половете, споменава се директивата за участието на жените в управителни съвети. Що се отнася до по-голямото участие на жените в неизпълнителните съвети, това също е начин да се създаде по-голяма равнопоставеност в економическото управление. Докладът не е достатъчно амбициозен в тази връзка. Добре е да има ясни цели, да има цели обвързани и с броя на жените, защото имаме много места, където изобщо няма представителство, няма жени в управителните съвети и за това може би не е лошо да се изработи компромисно поразумение или изменение тук, за да се настои жените да бъдат по-добре представени. Друг важен елемент, който за мен е много важен и който сме обсъждали тук в подробности, е свързан с уменията и с стажовете. И в тази връзка е добре да бъдат включени и представители на младите работещи в дружеството, особено що се отнася до програмите на стажовете, т.е. хората, за които са стажовете, да бъдат взети предвид и тяхната позиция да бъде чута. И така очаквам да работим добре заедно. Може и да спорим по темата. Благодаря. Благодаря. Надявам се, че жена ми не е чула тези критики. Иначе ще ми чете конско, като се прибера. Лаура Аджея я няма. Господин Матен. Merci, господин президент, président. господин благодаря, господин председател. Благодаря, господин докладчик. В този проект доклад се предвижда да се гарантира минимално представителство на служителите и в европейските транснационални дружества, както и на национално равнище. Намесата на Европейския съюз в правото на националните държави проистича тук от една прекалено широка интерпретация на правомощите на Европейския съюз. Това е намеса, която може да се отрази отрицателно поради е, тежките економически и социални напрежения. Също така, предложението, тъй като споменахте жена си, за участието на жените в административните управителни органи не ни се струва нито основателно, нито економически обосновано, нито от гледна точка на равнопоставеността, нито от гледна точка на вземането предвид на уменията на участниците. Госпожа Макинтайр работеше по този доклад. Има 28 различни системи за представителство на работниците и служителите докладчика в сянка на НП спомена вече това във връзка с казаното от Едуар Мартен. Честно казано, не мисля, че говорим за едно и също. Ще обясня. Административен съвет. Това означава не едно в Германия и съвсем различно в Франция. В крайна сметка в Франция това може да е едно, е, една фирма с само 10 служители. Как да участват те в управителния съвет? Как, по каква система? А, тук ви задавам въпрос. В крайна сметка в Германия и в Австрия синдикатите се предполагат за представителни, обаче те не винаги биват чути, за, за разлика от Франция. С... А, когато има проблеми във Франция, синдикатите са първите, които се противопоставят. В Германия и Австрия много често това просто са хора, които работят в а, фи, дадена фирма и може да поискат малко информация за стратегията на фирмата. Това е чудесно. Една фирма е човешка организация, в която работниците и работодателите работят заедно, за да постигнат някаква цел. Не виждам обаче защо трябва да се налагат правила. Има фирми с 10 служители, има служ... фирми с 1000 служители. В Франция синдикатите са политизирани и а, за представителни се считат а, организираните синдикати. Не е необходимо да се минава през тях. Точно така, но това би следвало да се обсъди доста задълбочено. Е, е, Благодаря, господин председател. Напълно съм съгласен с Основната цел на доклада, така както я разбирам, е именно да се насречи участието на работниците и служителите, да получават информация, да се правят допитвания, т.е. да се да, да, динамизира социалния диалог. И е, съм убеден, че е, социалният диалог минава именно през е, представителство на работниците и служителите. Вашия доклад, освен това, взема предвид и факта, че социалният диалог е различен в различните култури. В Германия и Австрия моделът е доказал своята ефективност. В други страни обаче, като моята, организациите на синдикатите не приемат да участват в съвместно управление, не приемат да участват в работата на управителни съвети, а също времено имат своите искания. Така че може да се работи чрез този дебат, чрез социалния диалог и чрез този доклад, за да се разбере, че на различните места има различни модели, които действат по различни начини. Разбира се, има и нов статут, има европейски дружества. Те функционират различно. Що се отнася до малките и средни предприятия и до а, микропредприятията, работил съм в синдикат а, 10 години, много съм работил с малки и средни предприятия и съм убеден, че малките и средни предприятия, включително по економически причини, имат нужда от силен социален диалог, но особено там, където те са твърде малки, този социален диалог не може да се прави чрез същите структури, каквито съществуват в големите предприятия. Тоест, трябва да се адаптират към действителността изискванията за участието при малки и средни предприятия. Освен това, трябва да говорим и за браншовите организации и за браншовите споразумения, където се уточняват подробностите в определен отрасъл. Благодаря. Шун. Много благодаря. Има ли други, които желаят да вземат думата? Не виждам. И така, ще дам за кратко думата на докладчика. Also, erste Bemerkung... Първата забележка беше свързана с това, че економическият растеж не бива да бъде спъван. В продължение на 20 години бях член на надзорен съвет на голяма немска фирма. Когато започнах работа там, се изразяваха същите резерви, че правото на участие в вземане на решенията ще спъва развитието на предприятието. Десет години по-късно вече никой не говореше по този въпрос. Членовете на надзорния съвет, включително и работните групи на работниците и работодателя, действително бяха успели да насърчат, да стимулират развитието на фирмата, да я направят по-ефективна, респективно и а, с повече работни места. Мисля, че много от въпросите се решават в конкретния контекст по време на конкретната работа, а не чрез решаване на идеологически въпроси предварително. Това беше отговорът ми на първия коментар. На второ място Антея Макентар. Никой не говори за създаване на единен модел или на някаква единна система за участие в вземането на решения на предприятието, на работниците. Не. Става въпрос за минимални стандарти, които естествено поставят летвата на определена височина. Не ми се сърдете, но аз като си синдикалист и като човек от политическото семейство, от което съм, знам, че ще трябва да преговаряме за този прак. Но пак повтарям, никой не говори за единен модел за уравновиловка. Не става въпрос за минимални стандарти, според които, когато в дадена държава се създава система за участие на работниците в, взема, в управлението на фирмата, по принципа на субсидиарността да се спазват тези стандарти. Нито Белгия, нито Великобритания а, са длъжни да го правят. Просто според мен има неща, които са убедителни в дадени страни. Други страни, които не са убедени, не можем да ги принудим да създават система за такова участие в управлението. Не за това става дума. Пак повтарям, става дума за установяване на минимални стандарти, на обща рамка, на посочване на най-добри практики. Т.е. да има едни минимални стандарти за страните, в които се реши да се въведе такава система. И най-вече става въпрос за това, че когато говорим за социален диалог – не бива да се създават а, директиви, включително и в този парламент, на ниво фирми, които да създават възможност за а, не спазване на определени разпоредби, вратички за не спазването им. Това е втората част от предложенията, които правя. Като тук искам ясно да подчертая, че естествено, че има множество примери, за които ще говорим, вероятно, с докладчиците в Сянка. Има множество примери, които сочат, че участието на работниците в управлението на предприятието не представлява спънка, а напротив допринася за економическата кия му успех. Мисля, че мога да докажа това включително и с а, конкретни хора, които са участвали в Европа в тази система на участие в управлението. Може би ще, си, ще ги поканим тук, като тук говоря не само за синдикалисти, не само за о, членове на управителни съвети от името на работниците. Не, ще дойдат и работодатели, които са доволни от е, тази система. Сега, кои синдикати точно ще бъдат това, това зависи от законодателството на съответната страна. За системите, които аз познавам, работниците номинират и гласуват кои ще бъдат техните представители в управителните съвета, като синдикатите им правят само предложения. Тоест работниците, персонала решава, не някаква синдикална централа, както тук се изказаха опасения. Но а, и тук, и в тази практика не искаме да се месим с този доклад. Това е въпрос на решение на всяка отделна страна в съответствие с нейните традиции и нейното законодателство. Тези неща не могат да се решават в Брюксел но все пак едни минимални стандарти за участие на работниците в управителните тела могат да се поставят. Утре на заседанието на координаторите ще направим малка промяна, за да стане по-ясно от заглавието на доклада, че става въпрос само за онези управителни тела, за които се споменава. Освен това не става дума, далеч не става дума за отнемане на собствеността на предприемачите, за влушаване на дейността на предприятията. наспротив, става дума за подобряване. Изобщо не става дума за вмешателство в оперативната дейност на предприятието, и съвсем не става дума за нарушаване на принципа на субсидиарност в отделните страни. Не. Става дума за предотвратяване на злоупотреби, става дума за въвеждане на подобрения. Толкова по този въпрос. С нетърпение очаквам работата по доклада. Със сигурност дискусията ще бъде много интересна. Това е първа дискусия в Европейския парламент на тази тема. Благодаря. Съжалявам, не ви видях. Е, знае, че искате да приключим. Надявам се да разчистим е, е, недоразумени. Вие говорите за минимални стандарти и за това, че всяка страна носи своята отговорност. Но аз все пак искам да кажа, като се говори, че във Франция синдикатите поемат 5%. Това са 5% от членовете и най-малкия френски синдикат има много по-голямо политическо влияние, отколкото най-голямото политическо. Това са, техните ръководители са хора, които са избрани от работниците и представляват 80% от работещите. Председателят благодаря. Явно дебата се очертава много вълнуващ. Така, не виждам други желаящи да вземат думата. Припомням, че 4 април 12 часа е срока за внасяне на изменения и на 30 май предстои гласуване, ако не настъпи някаква промяна подчертавам, че това е информацията към днес. Утре с координаторите ще трябва да, да обсъдим въпроса. И така стигаме до следващата точка от дневния ред социален дъмпинг в Европейския съюз. Гион Балас е докладчик. Днес ще говорим за внесените изменения. За като без бавене давам думата на Гиом да ни представи доклада. Благодаря, господин председателю. Благодаря на останалите в залата, за да проследят дискусията. Наистина вече имахме един първи обмен на мнения е, и първа среща на докладчиците, първи изменения, които бяха представени в момента обсъждаме измененията, така че ще кажа веднага, за, захванахме се сериозно за работа. Първо искам да припомня, че при първата дискусия по тази тема бях казал, че имаме мандат от Европейската комисия, на комисията Юнкер който ние подкрепихме с мнозинство в парламента. Става дума за въпроса за социалните въпроси. Съвета и комисията искат да вземат мерки. Става дума за борба с нелоялната социална конкуренция. Предложението на госпожа Тисен вече съдържа въпроси и служи като пример в това отношение, но това ще се обсъжда след лятната вакансия. Самия председател на комисията Юнкер заяви, че е приоритетно, от приоритетно значение да не се достига до нелоялна социална конкуренция, за да се гарантира силата на единия пазар. Не искаме е, Европа да бъде на различна скорост, а точно това забелязваме и всички, всичко това ни тревожи. Има едно раздробяване, така че това се отразява и в социалната сфера. Има такава тенденция. Искам да подчертая, подчертая броя на едностранните лишения на държавите членки в социалната сфера, които могат да породят проблеми да се отразят отрицателно на свободното движение на работещи. Е, знаем какъв е дебата за Великобритания, но не е само там. Е, има много изкушения да се вземат и опити да се вземат едностранни решения, което може да породи проблеми за единния пазар. Истината е, че за хармонизацията по отношение на, на социалната сфера, е, тук така процъфтява доста прояви на национализъм. Искам да кажа, че е, като докладчик по този въпрос е, се вижда, че извън парламента нещата стоят по различен начин и гражданите различните организации на работниците обсъжда тази идея. Е, в социалния въпрос добива особено голямо значение. Е, както в този дух аз представих моя предварителен доклад. Мисля, че предложените изменения е наистина много важен. 164 на брой. Това говори, че ние искаме да работим, за да напреднем по този въпрос. Запознах се с измененията. Получих ги миналата седмица, но все пак отделих време, потрудих се и се запознах с с тях. Те според мен могат да се групират в три групи. Повечето от тях са изменения, уточняващи и доразвиващи темеща, т.е. определено предложение се доразвива и доуточнява с оглед на това да стане по-ясно, а задълбочаването е защото понякога се прави опит да се отиде по-далече по съответния въпрос. Втората група изменения са изменения, които са коригиращи. Те имат за цел. Е, или как да се изразя, е, да се намери по-различен изказ или да се подобри, коригира някаква идея, без да засяга съдържанието. И третия, третата група изменения вече са форма на дебат по доклада. За мен тези три категории са еднакво важни, така че смятам, че е изключително важно да обърнем внимание и на онези, които искат да доразвият темата, да внесат е, уточнения или е, да е, отделят за дебат внимание на важни въпроси така че е, всички които са внесли изменения, могат да разчитат на моето внимание. Защо го казвам? Защото, прочитайки изменения, аз съзирам възможност за широко съгласие за борба с социалния дъмпинг и нелоялната социална конкуренция. Ние като европейски евродепутати сме готови да работим. Аз самия съм готов да работя, за да напреднем и да внесем изменения в текста. Сега по-конкретно, то ние ще предложим първа серия, така да се каже, компромисни изменения. Това ще е следващата седмица, така че ще задълбочим работата. Има доста да се работи, но ако се захванем сериозно с работата, е, аз мисля, че от глобална гледна точка Европейския парламент вече има широко съгласие по въпросите на социалния дъмпинг. Това е наш дълг като европейски граждани. Председателят, благодаря от името на НП колегата Ленардс. Благодаря, господин председателю. Данута Язовецка е докладчик Сянка, но аз я замествам. Тя ме помоли да прочета нейната позиция, така че аз това, което ще чуете са думите на Данута, но ние напълно ги подкрепяме предвид економическата и социална криза, социалният дъмпинг добива застрашителни размери. Смятам обаче, че е, докато докато не уточним понятието социален дъмпинг, трудно ще постигнем съгласие за борба с това предизвикателство. Ние всички сме на мнение, че трябва да се борим с всякакви закононарушения и нарушения на правата на работниците. Внесени са голям брой изменения, което сочи колко важен е въпроса. Като ЕНП ние винаги сме обръщали възможност, колко е важно да се дава възможност на всички държави да се развиват. Единния пазар е място, което на свобода на движението, на хора, капитали и услуги, е, което е голямото преимущество. Ние трябва да не забравяме, е, че ние трябва да работим за основните ценности и да останем единни. В настоящия доклад както и в много дебати, е, се вижда, че социалния дъмпинг разкрива редица правни слабости. Е, тук Става дума за практики като предоставяне на услуги и превъзлагане на външни изпълнители и създаване на фирми фантоми. Така че ние трябва да работим за компромиси и това ще е много важно по отношение на командироването на работниците трябва да бъдем много внимателни. Комисията предлага законодателни промени по директивата. Предстои работа по този въпрос. Обеден съм, че докладчика ще приеме разумни процедурни предложения. Иначе ние смятаме, че е много важно да спазвим принципа за солидия, сол, субсидиарност и съществуващите инструменти и институции. Ето някои основни въпроси. Е, трудовия контрол и инспекции трябва да бъде по-ефективен чрез компетентни органи, но не искаме трансгранични трудови инспекции. Ако при изпълним изискванията на закона и вторичното закон... на договор и вторичното законодателство за равен труд, равно заплащане, не можем да не стигаме до съдебни дела, които търсят решение на въпроса какво е равен труд. Също редица въпроси са свързани с правомощията на Комисията по транспорта. Трябва да се уточнят въпросите и правилата за каботажния транспорт. Също така смятаме, че гъвкавите трудови договори трябва да гарантират и трудова безопасност. Освен това, по параграф 23 не сме съгласни с заключението, защото това е в разрез с съдебната практика и договора. И едновременно с това искам да подчертая, че НП насърчава работни на, на държавите членки да действат на национално ниво. Не смятаме, че европейски подход е възможен. И така, тъй като социално социалните права са отрешаващо значение за Европейския съюз. Ние ще търсим е, добър компромис. Е, очаквам нашите дебати по този въпрос. Данута. Председателят, благодаря. Да, Дан, Данута, е, гласа на Данута прозвуча. От тук сетне, ще търсим. Следващия из, из, следващото изказване. Първо, благодаря на докладчика за проекто доклада. Ние също е, му съчувстваме за огромен брой изменения. 47 са наш принос като политическа група. Ние проведохме вече заседания, но има доста неща, които искам да кажа. Работна група едва ли ще ви изненада да чуете, че принципът за пропорционалност пропорционалност и субсидиарност е отрешаващо значение за нас. И ние смятаме, че те трябва да се отразят в доклада и разбира се, защото всичко друго би ни се създало затруднения. Да бъдем прагматични. Т.е. трябва да сме наясно какво искаме от комисията и какво може да направи комисията по силата на договора. Държавите членки трябва да имат свобода на действие като се съобразят с националните си традиции в областта на заетостта и социалната сигурност. Освен това, трябва да очертаем сфери на възможен компромис между политическите групи. Не просто да казваме съгласни сме или не с това или онова. Миналата седмица комисията излезе с предложение за целенасочено преразглеждане на директивата за командированите работници. Аз лично лично смятам, че е много важно да постигнем съгласие преди да продължим по-нататък. Трябва да решим как ще работим по това законодателно предложение за командированите работници. Освен това трябва да прекараме ясна граница между този доклад и някои ключови елементи, като да речем за равен труд, равно заплащане, което е част от предложението на комисията. Е, и а сега конкретно смятам, че въвеждайки равен труд за равно заплащане на едно и също място, поражда редица проблеми. Първо, защото, както сме казали в нашето изменение 122, образ... формирането на заплатите е задача на държавите членки и техен прерогатив. Второ, е, както вече казах на, доклад, на срещата с докладчиците, британския опит сочи, че има около 250 хиляди дела, които са заведени пред е, съдилищата за трудови дела. Нека не отваряме работа за адвокатите. Това, което да създадем, трябва да бъде изпълнимо. Затова аз мисля, че въвеждайки този принцип и тази основна идея, няма да разреши проблема за социалния дъмпинг. Ще затрудни прилагането на правилата, ще затрудни контрола върху изпълнението ми и по-скоро ще породи предизвикателства, отколкото решения. И така, моята политическа група смяти, че трябва да дадем шанс на директивата за приложение преди да работим по директивата за командированите работниците и изменение 429 ясно говори за това. Трябва да приканим държавите членки да прилагат директ, правилно директивата за командированите работници всякакви други изменения ще забавят приложението на директивата за изпълнение. Така или иначе, трябва да помислим много сериозно. Не искам да подхващам отново темата за командированите работници, преди да сме наясно с изпълняващата директива. И още нещо. Трудовите инспектори, инспекции инспекциите по труда имат сериозна роля за налагането и осяването на, работни, на правата на работници, но тук по силата на субсидиарността на ход са държавите членки да се дава карт бланш за увеличаване на ресурсите и може да доведе до затруднения при изпълнение на конвенцията Конвенция 81 на МОД. Ние би трябвало да се ограничим до областите, които са от правомощието на нашата комисия като да речем каботажните транспортни услуги и така нататък. Нека с това се занимава Комисията по транспорта. И отново е, накратко за краткосрочните договори или договор за нула дни. Аз разбира се съм против този тип договори pay to fly или pay to save. Според нас обаче те съществуват за да се даде по-голяма гъвкавост на работното място. И в много случаи те обслужват и работещия, и работодателя, освен ако се прилагат по някакви изключителни начини. Така че, давайки гъвкавост и особено за привличане на жените е, към работа, договорите за 0 часа могат да се окажат важен компонент от гъвкавия трудов пазар. На социалното сближаване тук е важно да говорим, но нека да сме наясно за какво говорим. Нашата политическа група това означава повече критерии, повече добри практики, което да позволи на комисията да насочи вниманието на държавите членки към сферите, където те трябва да работят. Или се нуждаят от помощ. Е, както често казваме, е, не можем да мерим всичко с един аршин и социалното сближание не трябва да води до ново законодателство. И накрая по-добро регулиране, много важна за нас тема. Ние имаме редица и предложения по този въпрос. Много е важно всичко, което правим в тази област със сигурност да бъде в съответствие с програмата на комисията, да създаваме законодателство, което е целенасочено, да помогнем за постигане на съответствие, а не просто да си говорим за по-добро регулиране но всичко това ще намери отражение в нашия доклад. С интерес очаквам съвместните ни действия с докладчика през следващите седмици. Сега Мартина Длабайова. Благодаря, господин председателю. Първо искам да благодаря на докладчика за този втор обмен на мнения, както и за проведените заседания, включително вчера. Нещата много се промениха от първата ни дискусия говори се за това, че трябва да имаме целенасочено преразглеждане на директивата за командированите работници и други. Има припокриване между доклада в частта социален дъмпинг и предложението на госпожа Тайсън. За това ние трябва да намерим начин да включим новото, новите моменти в доклада, за да не предопределяме бъдещите си действия като парламент. Алде предлага редица изменения и ни очакваме първото компромисно предложение, за да обсъдим въпроса. Но държа да кажа, че за нас три принципа са много важни – които ще споделя. Първо, конкурентоспособна Европа. Не можем да приемем предложения, които биха накърнили тази идея. Второ, свободно движение на услуги и мобилност на труда. Това са принципи, които са най-важни за редица Европи, защото те продължават да вярват в Европейския съюз. За нас това са фундаментални принципи. И трето, принципа на субсидиарност, използване на съществуващите инструменти правомощията и дейностите, които най-добре могат да бъдат изпълнени от държавите членки, трябва да останат в тях, да, техни ръце. Нека използваме съществуващите е, правни актове, вместо да създаваме нов, нови. От това се отнася и за инспекциите по труда. За, и ще припомня предвид различното ниво на брутен вътрешен продукт, история, култура, евро. Средната европейска заплата е различна. Чрез свободното движение по-слабите економики могат да отбележат напредък. Така че ние трябва да продължаваме да използваме възможностите на единния пазар, а да не поемаме в неясна посока с неясни резултати. Очаквам компромисните предложения и дискусиите с докладчика и докладчиците в сянка. Благодаря. Председателят господин Дикиотис го няма, от го е няма никой, освен мен. За това аз ще взема думата, тъй като преждеговорившите ми дадоха повод за това. Днес вече го споменах и смятам, че трябва да го вземете предвид. За пет страни съществува подозрението, че работещите там, когато работят 13 дни, имат само един ден. Значи на две седмици веднъж имат почивка и получават по 75 евро, вземат им паспортите, а останалото от е, това, което спечелят, отива в страната, от която идват, в случая Северна Корея. Това е подозрението. От Холандия, от Швейцария, съответните изследователски институции потвърждават този факт. Така че за доклада на Гион Балас има пълно основание да защото това, за което говоря, са най-крещящите примери, но не са единствените. Това ми е първата бележка. Втората бележка. Онзи, който така френетично се радва на <clears throat> договори за нулева, нулева часова ставка, вреди на работниците, защото от друга страна всички социални рискове, които работникът поема, нещастен случай, заболяване, той ги поема сам, а работодателят е напълно освободен от съответните задължения. Това, това, е, е, това сочи експертизата на международни специалисти. Смятам, че трябва да се обсъди този въпрос. Трета бележка на ТЕА. В директивата Бустинг се чете, чете, е, е, не виждам нито дума за еднакво заплащане, за еднакъв труд на едно и също място. А има много проучвания, които сочат, че се заобикалят разпоредбите на законодателството на директивата за прилагането. всъщност изобщо не се прилага директивата за назначаването на работници на места или и на места, където се предлага, пък има да се отстраняват недостатъци. Сега отказвам да разбера защо имаме три различни директиви, които се размахват насам натам, а когато става дума за един доклад, кой, който е така становището на нашата комисия, ние ги смесваме. Не бива да се прави това. Мисля, че дъмпингът е нещо, което се случва не на Марс, а в най-различни форми в нашето общество и мисля, че е разумно нашата комисия да взема отношение по този въпрос. И следваща бележка получих информация, че комисия, т.е. комисията по транспорт се обърна към нас, и ни да не се намесваме в тяхната сфера на компетентност, но сме на път да изясним въпроса. Естествено, че няма да им се бъркаме в работата, но ще си свършим нашата работа в рамките на нашата компетентност, като разбира се, ще се борим за това пък други комисии да не а, се намесват в нашата сфера на компетентност. Така, това беше едно смесено изказване от моя страна. Сега Кари. Си, месье ле президент. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Трябва за пореден път да се каже следното. Какво е социален дъмпинг? Няма дефиниция, около която всички да се обединяваме, но всички знаем, това е експлуатацията на дадени служители от дадени е, работодатели. И това е един от, е, една от големите пречки за развитието на европейския проект. Ако не успеем да се справим с социалния дъмпинг, това е край на европейския проект. Ако не разберем, че социалният дъмпинг е от огромно значение не само на ниво Европейска комисия, но и на ниво парламент и съвет, можем просто да сложим точка на европейския проект. Благодаря много на докладчика, докладчика Гиам Белас, който приема на сериозно тази тема и който работи внимателно по нея, предлага добър текст. Ние ще предложим някои изменения. И най-важното е да работим към постигнето на общата ни цел тук в Комисията по заедост в Европейския парламент, а е именно да има достоен труд с достойно заплащане за всички работещи в Европа. Има нещо, което, честно казано, повече не мога да понасям непрекъснатото позоваване на субсидиарността. Това просто не се издържа. Тук още някой спомена заплатите. Ми ще ви дам пример. Нали искаме да има равно заплащане за равен труд? Тук е възможно, например, в Европейския парламент хората идват от различни страни и имат една и съща заплата. Може би социалните придобивки са по-различни, но имаме една и съща заплата. По-рано, да кажем, италианските депутати получаваха 10 пъти по-висока заплата от някои от своите колеги. Ето, оказва се, че е възможно да има постигане на хармонизиране в областта на заплатите. Ясно, че в някои държави все още няма минимална заплата, но това не е добре нито за държавите, нито за служителите. От години наред говорим за създаване на европейски пакт за достойна работа, за зачитане на правата на работещите в Европа. Аз съм координатор в Комисията по транспорта и там работим а, в областта на транспорта по пътищата и говорим за контролни мерки, които да се повтарят на две години. Твърде дълго чакахме. Крайно време е да се изискат налагане на истински санкции на фирми, които мамят. Не е допустимо, когато има едни и същи правила за всички, някои систематично да не ги спазват. Когато говорим за обществени поръчки, за обществени средства, за общностни фондове, не е допустимо да има сериозни нарушения на европейското право. Във Франция в момента има едно дружество, което осигурява е, транспорт сухопътен транспорт, защото наема служители в недостойни условия на работа, принуждавайки ги да се хранят и да спят в камионите, които карат. В крайна сметка, когато говорим за достоинство и за равнопоставеност, говорим и за настаняване, за жилища. Също така трябва да вземем предвид отговорността на всички, служи, е, всички действащи лица в веригата на подизпълнението. Нека да не пропускаме този, тази възможност, която ни се отваря тук. Не съм съгласна с вас, господин председател. Една от е, частите на доклада да се разгледа от Комисията по транспорта. Мисля, че а, Комисията по транспорта трябва да работи заедно с нас, за да може ясно да заявим своята позиция пред гражданите. С две ръце бих се подписал под това, но когато става дума за сферата на компетентност на друга комисия, трябва да бъдем внимателни. И така сега Лаура Аджея трябваше да вземе думата, нея я няма. Мара Бицото. Пак сте от името на господин Матен, предполагам. Съвсем накратко, господин председател, госпожа Бизото не присъства тук, но аз мога да изразя нашата позиция да подчертая, че тя беше изразена всъщност на 25 януари и съм съгласен с докладчика в сянка на групата на зелените, че е, е, докладът върви към пълен крах. Това беше моето предупреждение. Неоклис или викиотис. Благодаря, господин председател. Първо, искам да кажа, че за Обединената левица това е един много важен доклад. Европейски парламент е длъжен да гласува по този доклад. И бих искал тук да благодаря на колегата Гийом за свършената работа. Работихме много сериозно. 700 са подадените изменения. Първоначалният текст беше отличен начален текст. Подадохме изменения, които имаха за цел да засилят социалната сигурност и закрилата на работниците и служителите. Приема се на широко, че ако има мобилност на работниците и служителите без закрила, това насърчава социалния дъмпинг, който разбира се се основава на експлоатация на бедността. Всичко това се довежда до крайност от неолибералните политики, както и от политиката на бюджетни ограничения и на изку... публично изкупуване на дялове в фалирали банки. Така че е необходимо да се вземат мерки в областта на социалния дъмпинг и е много важно да има яснота по отношение на отговорностите за основния контрагент там, където има социален дъмпинг. когато говорим за конвенциите на МОД, за достойните условия на труд за домашните помощници, например. Това е елемент, който трябва да се вземе предвид. Много е важно за Комисията по заетост и за Европейския парламент като цяло да застане твърдо срещу разрушаването на социалната държава и срещу социалния антидампинг. Елизабет Моран Шартие. Благодаря, господин председател. Нека първо да изразя пълната си подкрепа на Гион Балас, който положи много труд. Разбира се, си давам сметка, че подадените 704 изменения му създават още повече работа. Именно за това може да се каже, че сме в началото на работата все още. Та или иначе, е, ние смятаме, че е, докладът може да се развие чудесно, ако действително се занимае с основната си тема. А, а не да се опитвам да включи всичко под обхвата на темата социален дъмпинг и да се произнася по всякакви въпроси. Социалният дъмпинг е следното. Нарушаване или принижаване на социалните права, които са на разполож... трябва да са на разположение поради международно или национално право. Тоест, това трябва да е важното. Трябва да не се отклоняваме от тази тема. Разбира се, никой не би искал да а, го правим. Първата точка, която е много важна, а, извинявам се на Гиом, че аз самата съм подала 36 от тези 704 изменения. Но на, има някои важни неща. Основното нещо е да се има предвид, че социалният дъмпинг трябва да се разглежда в контекста на европейското пространство, където говорим за мобилност на работниците и служителите. И ако можем да напредваме в развитието на социална Европа, това може да стане само и единствено чрез развитие на мобилността и чрез нейното насърчаване. Вторият важен въпрос, по който съм подала изменение, е въпрос който е важен за мен, е борбата срещу измамите, защото измамите са източника на принижаването на социалните права т.е. трябва да има контрол върху мобилността. Трябва, разбира се, този, е, тези контролни мерки да са адаптирани към съответната ситуация, но трябва да съществуват. И трябва на една и съща е, вълна да а, е, работят всички държави членки по контрола, защото ако няма европейски орган за контрола, да, тази задача е все пак съществуваща. Тя е в ръцете на държавите членки. Самите държави членки се оплакват от социалния дъмпинг и самите те не правят нищо, за да контролират срещу него. Третият важен въпрос, на който искам да обърна внимание на докладчика, е, че за да се борим срещу социалния дъмпинг е много важно да се борим срещу офшорните предприятия. И да се взема предвид, че дадено дружество трябва да може да докаже, че в страната, в която е регистрирано, има действителна дейност. Мисля, че по тази тема можем да се договорим между политическите групи. И а, накрая, последно, нещо, което Карима каза с един по-особен, специфичен пример. Аз ще го кажа по-общо, именно. Що се отнася до социалния дъмпинг? Сухопътния транспорт е отрасъл, в който нещата трябва да се изяснят. В Европа има много дружества, които осигуряват сухопътен транспорт. И има определени отрасли, които привличат социален дъмпинг, като, например, отрасъла на строителството, където се трупаха богатства на гърба на социален дъмпинг. Затова трябва в определените отрасли, да отчертаем определените проблеми, свързани с социалния дъмпинг. И тук говоря по-конкретно за транспорта. Затова подкрепям казаното от председателя, а именно, че това не са теми, които да можем да оставим в ръцете на други комисии. Ясно е, че комисията по транспорта има правомощи в областта на транспорта, но що се отнася до самия социален дъмпинг, ние имаме също компетенции. И трябва да имаме думата. Това са нещата, на които исках да се спра. Имаме своите задължения в тази област. Европейците чакат от нас действия. Тук решението не е по-малко Европа, а повече Европа. Благодаря, господин председател, скъпи колега Балас. Нека първо да ви благодаря за чудесния проекто доклад. Нелоялната конкуренция е изключително важна тема, нещо, което личи не само по 704 предложения за изменения. Наистина трябва да се борим против такива условия на заетост, които са в ущърп на работниците, при, и които са свързани с съзнателно нарушаване на национални и международни законодателни норми. Разбира се, обаче, същевременно не бива да губим от поглед принципа за субсидиар, субсидиарност. Това, което жела, не желаем ние, е така да се каже социален съюз. Не може да има примерно европейско подпомагане на безработните. Друго нещо, което искам да засегна е водената дискусия за а, сферите на компетентност между нашата комисия и комисията на позаетостта. Аз съм член в транспортната комисия, тук също съм член, разбирам какви са темите и знам, че наистина не може да се прокара строга разграничителна линия. Но все пак нашият, е, нашата комисия не бива да излиза с такива е, конкретни изказвания по транспортни въпроси, каквито намираме в този доклад. Просто трябва да се заличат текстовете, свързани с борбата с нелоялната конкуренция и социалния дъмпинг в транспортния сектор. Заличаваме ги, е, искаме тяхното заличаване не защото сме против, а защото са в сферата на компетентност на друга комисия. Моля авторите и на доклада и докладчиците в сянка да имат предвид това и да работят в тясно сътрудничество с нашата транспортна комисия. Председателят. Благодаря. Сега все пак става дума за условия на заетост, условия на труд. Да не прекаляваме. Това е нашата компетентност. Сега Едуар Матен. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на Геон Балас и да му пожелая успех, защото ще има нужда от успех от късмет, защото няма да е лесно. Преговорите са доста сложни има очевидно колеги, които съвсем не разбират е, защо все повече граждани са настроени против сегашния вариант на Европа. В крайна сметка трябва да се разбере къде хората виждат проблеми. Не искам да изнасям на някого лекции, това е ясно, но в крайна сметка ние сме избрани представители и ако искаме да а, се проявява уважение към нас, е да трябва да защитаваме на интересите на европейските граждани, на всички граждани. Те са ни избрали, тях представляваме. А, не е в интерес на никого да дори на предприятията Европа да става по-малко социална единствената политика, която може да бъде подкрепена от мнозинството е, изглежда е, е политиката, в която всичко става все по-ефтино, труда става все по-ефтин, конкурентоспособността се увеличава. И дайте направо да станем един Китай. Всички са всичко е по-ефтино там. Китай се оказва вече скъпичко място. Юго-Источна Азия. Георги Пирински има думата. Благодаря, господин председателю. Несъмнено Гиом Балас заслужава похвала за този доклад, защото очевидно доклада поставя съвсем конкретно наболели проблеми и защото предлага един подход, е, който има за цел да се намерят разумни решения или подходи към такива решения. Също така, вярвам, трябва да обърнем внимание на казаното в началото от него относно измененията. Той ги групира в три категории – които са еднакво значими. Той не се опитва да подбира или да класифицира по някакъв начин тези категории от изменения преди дискусията. Не искам да държа дълга реч, господин председателю, но ми се струва, че Именно нашата комисия носи отговорността да поведе един много сериозен процес на разглеждане на всички гледни точки, включени в тези над 700 изменения. И да се заеме с това, в крайна сметка да постигнем казаното от някой от изказалите се. По-добро разбиране и споделен подход към тези 700 изменения. Е, в иллюстрация ще спомена само е, съображение А в доклада. Не успях да задълбочено да се занимая с всички изменения, но имаше едно предложение за изменение на съображение А. Какво чета? Предвид е, на, на, нарастващата тенденция към възлагане на допълнителни изпъл... изпъл... подизпълнени, което доводи до несигурни работни места и влушена защита на работещите. Е, можем ли да спорим по тази констатация? Вярна ли е тя или не? Мисля, че всякакво възражение би показало, че всяко обективна преценка ще даде утвърдителен отговор. Това е нова рецесия, стагнация, нелоялна конкуренция и така нататък тъй че не зависели именно от нас, в нашата комисия да намерим баланс, защото, както е казано, този дисбаланс между економически свободи и социална защила и социално партньорство е, е, е в дъното на всичко това. Така че това трябва да бъде пътеводната ни светлина по-добър баланс. А това, разбира се, е отговорности на отделните държави и членки и тук би трябвало да приемем принципа на субсидиарност. И все пак не, нещата не могат да останат само в държавите членки. Много случаи са трансгранични. Ние е, поехме ангажимент за тази дискусия, търсейки подходяща платформа и това е нашата задача – баланс между националното и европейското ниво. Е, така че това, което всъщност искам да кажа е да изразя увереността, че наша, нашия комитет ще успее да постигнем една степен на взаимодействие, дори при липса на пълно съгласие, но поне да имаме желанието да постигнем добър резултат и нека това намери израз в бъдещата ни работа. При... И разбира се да подкрепим Гион, да не го изоставим, а да подкрепим в максимална степен неговите усилия. Благодаря. Председателят благодаря Реги Саймън. Благодаря, господин председател. Нека първо да приветствам делегацията от синдиката на GMB в Великобритания. Много е добре, че има хора в залата, които са наши гости, които много добре познават а, темата. Те са те а, за или против Европа са, пита председателят. Ами тук са, за да вземат решение за или против. Много хора вече поздравиха господин Балас за положеният труд. А, мисля, че той успя да отвори котията на Пандора с този доклад, който привлече 704 изменения. Нека да а, говоря за четири от тях, които ние подадохме. Първо, инспекциите по труда. Искаме директива за минимални стандарти за инспекциите по труда. Инспекциите по труда има за задача да следят е, мерките за закрива, е, за социална защита. В Великобритания техния брой е значително намален. Те винаги работят ретроспективно. А, за да се справим с проблема, трябва да има действителни мерки за контрол и ефективни санкции. На второ място, задължителни правила. Необходими са ни конкретни законодателни предложения, а не само колкото и да ни харесва това. Един добре звучащ доклад. Трябват ни законодателни предложения, които да изискват държавите членки да въведат основни елементи в своето право. Близо 1 милиона души имат на договори на 0 часа седмично. Близо 2 милиона души има на трудови договори, при които няма каквито и да било социални гаранции. Ако говорим за равно заплащане за равен труд, то трябва действително да е такова за всички, а не само за някой. В Великобритания основният проблем е, е самата, самото определение – на понятието колективно договаряне. В Великобритания това не значи нищо. Има държави членки, в които значи нещо, но при нас не. Предлагаме задължително да се включат отрасловите споразумения, както и споразумения на ниво фирма. И командированите работници да могат да получат същата защита, каквато се предвижда в договорите колективните договори в определена област в дадена страна. Що се отнася за а, работата с социалните партньори, не мога да разбера защо комисията по никакъв начин не ги е включила в работата по тази тема. Просто не мога да повярвам. Поне трябваше от кумава срама да поканят социалните партньори за консултация. Не мога да разбера а, как са допуснали това. И накрая. Не присъствах тук, когато се изказа госпожа Макинтайер. Съжалявам за това. Тя е мъдра жена, която умее да постига добри решения но измененията подадени от ЕКР по този доклад са доста неразбираеми. Те не искат да има директива за инспекторатите по труда, не искат нищо за домашните помощници, не искат да има а, обществено достъпно публикуване на информация за фирмите, нарушаващи социалните права. И твърдят, че това ще се отрази зле на економическия растеж. Не мога да разбера. Госпожа Макинтайр като цяло е разумна жена, а пък измененията, които е подала, а, някак не се движат в правилната посока. Та или иначе, а, смятам, че измененията, надявам се, че измененията не отразяват истинския подход на ЕКР към темата. Оле Кристенсен. Так for det, øh, formand, og tak til for sit øh, store arbejde med. Благодаря, господин председател. Благодаря много и на Гиом за чудесната работа, която е свършил. Желая ти много успехи за напред. По много въпроси съм напълно съгласен с теб. Съгласен съм и с преждеговорившия господин Перенски, че не бива да а, раз, се разсейваме, а да се фокусираме върху това, което е действително важно и да правим конкретни препоръки последните изказвания на колегите от НП също бяха много важни, защото социалният, е, в социалния дъмпинг имаме дъмпинг в заплатите. Това е социален дъмпинг. Всяка страна, разбира се, определя условията на труд и условията на заплащане, когато за тези, които работят в тази страна. И беше чудесно, че това се каза тук. Имаше и изказвания, пък от които стана ясно, че се фокусираме прекалено върху фирмите и техните права. Докато аз съм член на този парламент, също ще защитавам тези интереси. Трябва да има възможност за мобилност на работниците, но трябва да има и равновесие. Защо никога не споменаваме работодателите, нали и техните права трябва да пазим? Те трябва също да бъдат равнопоставени на националните работодатели. Никой не каза думичка за тях. Моето схващане за договорите, за, е, нули, е, за да няма почасови договори, не съм, аз съм против забраняването им. Почасовите договори дават възможност за повече гъвкавост на, фир, на, на, на, на фирмите а, но съм против нези почасови договори, при които се получава заплащане само за времето, за което е имало работа. А що се отнася до различни фирми, почтенски коти и други явления, тя ги има навсякъде по света. Защо не кажем ясно, че сме против тях? Нали това очакват гражданите от нас? Нали те искат да имат достоен трудов живот? Надявам се, че ще намерим правилното равновесие, изготвяйки този доклад. Много успех желая на Гиом. Председателят, благодаря, думата има Гиом Балас. Благодаря, господин председателю. Благодаря на всички за направените изказвания. Тер показва, че направяме. Разбира се, аз ги слушам внимателно, но е, някои от въпросите вече получиха своя отговор, като например въпрос за командированите работници и други. Но за НП има колежката докладчик всяка, която бе чудесно представена, е, очевидно ние имаме същите пред притеснения, мисля по-специално за всичко свързане с въпроса за фирмите фантом или почтенски коти, за така наречения аутсорсинг, въпросът за това как да осъществим по-качествена инспекция, по-качествено -по работата по инспекцията по труда, да, как да постигнем по-голяма ефективност. Да, необходимо е обучение административно и правно незабавно. Всичко това е ясно. е. Има един въпрос, който бе поставен относно Европейската инспекция по труда. Мисля, че не стана ясното от изказването, така че може би ще трябва да внесем по-, по добре изменението, за да стане ясно. Казвам го съвсем ясно. Аз не искам да се създава Европейска инспекция по труда, т.е. европейски служители, които да се занимават с това. Не, но вярвам, че по някои въпроси, ограничено е много важно, като да речем фирмите почтенски кути, трябва съответно раз, че е разумно да се помисли за европейски таскфорс, работна група, хора специализирани в тази област, като включително някои организации, да речем в САЩ, където се работи по този начин, където им се правят данъчни проверки от такива организации. Така че то, тук вече опираме, разбира се, до а, конкурентоспособността, но трябва да имаме о, о, организация, която да работи с хирургическа точност. А, по въпроса за а, компетентността. Господин Кор, убеден съм е, и мисля, че всички тук е, сме на същото мнение, че когато говорим за конкретни въпроси, свързани с организация на транспорта, въпроси да комуниста по транспорта, можем да потърсим взаимодействие. Но ние говорим за въпроси пряко свързани с заетостта, с дъмпинга. Е, тук ще припомня казаното от нашата френска колежка. Сферата на транспорта е наистина пионер в това отношение, с това говорим. Мисля, че този доклад ще внесе яснота и господин председател, ние ще трябва ясно да разграничим нещата. Не говорим за транспорта като такъв, говорим за социалния дъмпинг. И това разграничение е трудно, но е възможно. От НП чухме, че не трябва а, а, со... това, което е най-важно е равенството. Като говорим за социална и економическа свобода, Съгласен съм с вас, наистина, защото е, в, нямаме е, европейско е, съдебна практика по този въпрос. Ето тук трябва да се сближим. По въпроса за субсидиарността, господа Макентайр, <coughs> поставяме се, че той получи вече своя отговор. Да, разбира се, принципа на субсидиарност трябва да се спази. Но искам да кажа две неща, че понякога е трудно как действа единния пазар или свободата на движение на работници, но едновременно с това не можем да допуснем всеки да прави каквото си иска в социален план. Това е един сериозен дисбаланс, асиметрия и ние трябва наистина да спазваме член 151 и 153 от договор за функциониране на Европейския съюз, където става дума Европейския съюз да допълва, не да замества социалната функция на държавата. И ето това е важното. Госпожа Макинтар, вие настоявате на въпроса за предложението на госпожа еврокомисара Тисън и как могат да се съчетаят двата доклада доклада. Тъй като вчера вече по, си го поговорихме, вчера аз пък поработих и трябва да ви кажа, още веднъж препрочетох казаното от госпожа Тюсън и прегледах и моят текст. И също само на две места по точка 11, където става дума за за правното основание, правния източник е, за прилагане на директивата, тъй като член 151-153 вече са цитирани и точка 13 е, за ограниченията по отношение на, на командироването, където госпожа Тюсен прави определени предложения. И аз наистина предлагам а, да се вземе под внимание това за времените командировани. Има много дебати, има альтернативи, които са интересни, по-скоро за да уредим, не да изключиме за временно работещите и тук може да се помисли за останалото. Съжалявам, но няма за при покриване между предложението на госпожа Тюсен и доклада, който е доста по-широко насочен към въпроса за командированите работници. Още нещо, госпожо Макинтайр, е, можем да имаме различни мнения за договор за нула часа. Това не е философията на моята политическа група и мисля, както каза и нашия британски колега и другар. Има страни, както чухме от Нова Зеландия миналата седмица, е, дали това означава, че съм несъгласен с вас по въпроса за по-доброто, по-доброто регулиране, мисля, че трябва да внимаваме. Нека не осложняваме нещата и много внимателно изслушах е, казаното от е, на моя приятел Георги Пирински за борбата с недекларирания труд. За да се постигне една възможност, откъдето можем да почерпим идеи за нови предложения. Нека да се опитаме да сближим, да обединим предложенията. Изцяло съм на ваше разположение за нови предложения. Сега, за да продължим по предложенията и коментарите на госпожа Дябалова. Има елементи, по които сме на едно мнение, като борбата с измамата, за спазване на законодателството по този въпрос. Мисля, че нямаме различия. Е, знам колко държите вие на въпрос централен за вас за економическата свобода и да не се ограничава свободното движение на работещи. Но е, е, тук малко ще се върна към вече проведена дискусия. Това е наша обща цел. Вие преди малко чухте господин Мартен е, от Европа на свободата и нациите. Той какво казва тази? Е, това е система, е, коя ще се провали. Защо говори това? Защото той е убеден, че социалната асиметрия плюс свободата на движение води до евроскептицизъм, до засилване на национализма и това в крайна сметка налива вода в мелницата на определени кръгове ако искаме днес нашата свобода на, де, на движение, на установяване на работа, на въпроси, на които държим да се запазят, ние трябва да дадем едни минимални социални гаранции. В противен случай разцеплението ще в Европейския съюз ще се задълбочава и тези елементи ще се засилят. Така че е, аз е, чувам непрекъснато да не се създават бюрократични трудности, да не се осложняват нещата. Да, така е, ще работим заедно по този въпрос. Относно казаното по въпроса за разделението изток-запад, особено госпожа Дярбалова го, го постави. Е, да, да, има економическа история, която трябва да е, имаме предвид. Е, да, но работейки по този въпрос, аз съм се срещал с работещи от източна Европа, непременно синдикалисти, като шофьори, за които стана дума. И имахме възможност да ги питаме, вие искате ли социална хармонизация, защото се опасявате, може би, че <clears throat> ще загубите работата си, че няма да можете да се преборите с западноевропейската конкуренция. Да не се заблуждавайте. Говорих с полски шофьори. Те казаха, ние работим при тежки условия. Това е съвременно робство. Това, което искаме ние, да имаме равни права като другите. Беше много впечатляващо да чуете силата, която строеше от тях, защото става дума за това хората, които работят много сериозно за малко пари, те е, искат да имат допълнителна гаранция за правата си утре. Мисля, че това, този глас трябва да бъде чут по повод казаното от вас, господин председател, и чрез вас го е, а, е, ние е, имаме известно съгласие, съгласие по отношение на философията. Да, имаме някои различия с вашата група, но ще видим как можем да напреднем и да се сближим. Мисля, че въпроса, който бе поставен за зачитането на социалните организации, мисля, че Саймън постави въпроса включително в създаването на социалното законодателство, е много важен въпрос и сме малко притеснени, че в предложението на госпожа Тисен този въпрос не е решен без съответни консултации с социалните партньори. Може би това също трябва да заеме централно място в текста нямам какво по-специално да кажа по, по отношение на групата на зелените или Карина Деви. Е, ще приключа с казаното от колегата Моран Шартие разбирам и оценявам вашите, вашата загриженост, че трябва да направим един ефективен доклад. А това предполага много ясно да кажем какво искаме. Така че да отчетем интересите така че от тази гледна точка смятам, че можем да постигнем. Разчитам на вашето мнение по въпроса за това как можем заедно с комисията Трам е, да съчетаем нещата. Напълно съм съгласен, че тези въпроси са изключително важни и когато говорим за дружества, трябва да се насочим за борба с опитите да се променя седалището на фирмата, като съответно това се отразява на заплащането на работниците, на данъчната политика и така нататък. Това е много важно. В заключение, ще кажа специално на колегата Пирински, на колегата Саймън и колегата Кристенсен. Да, има национални различия, те съществуват, не, няма защо да ги отричаме в доклада, аз ги признавам. За господин Кристенсен специално е, ще кажа за северните страни, те се отнасят доста недоверчиво към е, подобни е, общоевропейски уредби. Оценявам и разбирам тези бележки че не бива да се пречи на действащи при тях социални модели в тях социалния диалог е, работи много добре, така че аз не смятам тук да навлизам в е, конкретни такива области. Това е, господин председателю, ще спра до тук. Надявам се, че ще работим в дух, който ще ни позволи по-бързо да намерим решение. Председателят, благодаря Геом Балас, Балас и докладчиците в Сянка. На 19 април ще гласуваме по този. 704 изменения е сериозно начинание. Мисля, че е, ще си имате занимания през великденските празниците да успеете до 19 април. Желая ви на добър час. Това е една сериозна инициатива. И така, следващата точка и следващото ни заседание, следващата седмица на 22 март от 15 до 18.30 часа и след това на 23 март от 9 до 12.30 и от 15 до 18.30 тук в Брюксел. Благодаря на всички участили в дискусията днес. Председателят любезно благодари на преводачите. Ние благодарим, че ви слушат, че ни слушахте. Председателят желая на всички приятна вечер.